Да. Добре дошли на заседанието на комисията ИТРЕ. Това е първото ни заседание. Миналата седмица имахме съвместно заседание с комисията по транспорта. Продължение на час и половина. Сега започваме собствените ни процедури. Надявам се, че сте прекарали чудесно вакансията и че се радвате да сте отново в Европейския парламент. След един час предстои гласуване. Сега, проекта за дневен ред. Ако не поступят възражения, считаме, че дневния ред е прият. Нямате забележки. Благодаря ви. Съобщение на председателя. Всъщност аз нямам кой знае какво специално да ви съобщя. Ако има нещо, ще ви го съобщя след един час, преди да започнем гласуването. Трета точка – одобрение на протоколите от заседанията от 18 и 19 юни 2018. Ако не постъпят възражения до края на заседанието, протоколите ще се считат за прияти. И така, четвърта точка – това е вече по същество. Образованието в ерата на цифровите технологии, предизвикателства, възможности и полуки при формулирането на политиките на Европейския съюз. Докладчик е колегата Томаш Дойч. Но, за съжаление, докладчикът не може да присъства на днешното заседание – тъй като се е забавил повед, полетът му. Той ще се присъедини по-късно към нас. Господин Андол Дели ще го замести. Имаме списък с докладчиците в сянка. Докато изчакваме пристигането на господин Дойч, ще започнем дискусията. Ще помоля колегата Андор Дели да представи позицията на докладчика. Благодаря, господин председател. Както вече казахте, аз съм тук, за да прочета бележките на господин Дойч относно проекта на становището. Сега ще продължа на унгарски язик. искам да обърна внимание на всички върху това, че плана за цифровизиране на образованието е нещо необходимо, за да може Европейския съюз да бъде сред печелившите в тази сфера. Комисията посочва, че цифровите технологии предлагат огромни възможности за подобряване на образованието конкуренцията в световен мащаб нараства и за това трябва да реорганизираме своите економически и образователни мрежи. Целта на образователната система е да подобри качеството на човешките ресурси, да подготви студентите чрез обучение през целия живот за по-бързо адаптиране към възникващите промени. Ние искаме да насърчим хората активно да участват в цифровизацията. В моя документ аз подчертавам, че цифри, цифровизацията има двояко отношение върху образованието. за които напускат образователната система, трябва да излизат с добра подготовка в цифровите технологии. Освен това, трябва да продължат обучението си през целия живот. За да подейства всичко това, цифровата трансформация трябва да се осъществи в самата образователна система. Що се отнася до образованието и управлението му, това управление трябва да бъде също подобрено чрез цифровизация. Все повече работни места ще изискват цифрови умения в бъдеще. Затова компетентностите, свързани с цифровизацията, трябва да бъдат подобрени и да им се отдава, отдава все по-голямо значение в бъдеще. Ние трябва също да определим минималните нива на цифрови умения. Всички, които напускат образователната система, трябва да са ги придобили. Цифровите умения за конкретни работни места трябва да се съобразява с тези минимални критерия. Образованието става все по-важно. Образователната система трябва да може да следва подходяща методология, трябва да се подобри също ефикасността на системата. Трябва да се осигурява на учителите обучение, както формално, така и неформално, по един системен начин. Бих искал да подчертая важността на запазването на личните данни. В образованието, в работната страна са необходими напреднали умения в цифровата сфера. Необходими са и повече инвестиции в образованието. По отношение социалните аспекти на образованието, тук трябва да се създадат нови партньорства, да се запазят съществуващите, така ще се подобри качеството на живота в обществото. Докладчикът също иска да подчертая в края на своето становище, че поради ограниченията, наложени, той нямаше възможност да изрази всички свои мисли и ще използва възможността да представи изменения на по-късен етап и очаква с нетърпение да чуе мнението на колегите. Благодаря, колега, за тази презентация. Докладчиците е в сянка от групата на социалистите и демократите госпожа Грифин, но господин Ориньо ще замени. Благодаря, господин председател. Аз съм докладчик в Сянка. Всъщност, аз замествам истинският докладчик в Сянка и изразявам неговото мнение. Благодаря за положения труд. Това, което е постигнато е във вярната посока. Искам да приветствам Предложението на комисията за цифровия план за действие. Ние считаме, че в бъдеще техническите, цифровите умения ще са изключително важни в работната среда и обучението има да играе важна роля за създаването на тези умения, които са необходими в ежедневието. Всички трябва да имат еднакъв достъп до новите технологии. Най-уязвимите слоеви от населението също трябва да имат такива възможности и да са запознати с основните аспекти на новите цифрови технологии. Никой не трябва да бъде изоставен при придобиването на умения в тази сфера поради различни съображения, като възраст, пол и прочие. Ние бихме искали цифровото образование да обхване всички, тъй като това е нещо изключително важно за бъдещите работни места. Всички трябва да придобием тези умения, за да можем да се справим с изискванията в бъдеще. Ние, преподавателите, колегите. В доклада ясно е посочено, че процедурата, която е следвана, може би не е най-подходящата. Това становище е изготвено в настоящия момент. Внасят се изменения. Но нашата комисия нямаше възможност да вземе предвид доклада на комисията по култура. Разполагахме само с два дни, за да се запознаем с него, преди да изтече крайния слов за внасене на изменения което не беше достатъчно, за да се свърши добре работата по представянето на подобни изменения. Това може би ще бъде спънка за представянето на изменения. Благодаря ви сега от името на Алде. Госпожа Понсет е докладчик в сянка, но госпожа Анак Тагал ще замени. Имате думата. Благодаря, господин председател. Докладчикът ни в сянка, за съжаление, не е тук и аз ще се спре на някои основни елементи. На първо място, светът се променя все по-бързо. Цифровата трансформация води до безпредседентна революция в всеки промишлен отрасъл. Тези технологии променят нашия живот, работата ни по един безпредседентен начин. В този контекст е, образованието и обучението все повече играят важна роля за да могат е, работещите да придобият необходимите умения в цифровата сфера. Обучението и образованието са най-добрата инвестиция в бъдеще, съгласни сме в това отношение с докладчика, както и подобряване на обучението при целия живота. Цифровите технологии обогатяват образованието, създават нови възможности, предоставят много информация, както и редица ресурси и инструменти. Цифровите технологии, достъпа до данни дават възможности за новаторство, за образование. Отворените данни не са само образователен ресурс, те са и инструмент за доразвиване на сферата на отворената наука. Общо достъпна но много неща зависят от наличната инфраструктура, за да има висококачествени връзки. Важността на механизма за свързване на Европа, за осигуряването на физическата инфраструктура, за високоскоростни мрежи трябва да бъде подчертана. Друг важен елемент е връзката между образованието и заетостта. Необходимо е тази връзка да се укрепи допълнително чрез партньорства. Също възможности за стажове в тази сфера, използването на Еразъм плюс са важни инструменти за постигане на импортни, важни а, умения. Необходимо е да се подкрепи предприемачеството в сферата на цифровите технологии. Иновациите, технологиите трябва да бъдат свързани с научните среди. Това е изключително важно. Освен това, трябва да се подчертае допълнително инкубационни програми в университетите в Европа. Трябва да имаме предвид, че човешкият капитал е най-важният актив в економиките на Европа и цифровата грамотност е нещо наложително в момента. Благодаря ви. Може би някой от групата на екара би искал да каже нещо. Не, няма желащи. Сега от името на групата на зелените. Господин Явор има думата. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за работата му по този текст. Искам да спомена четири допълнителни въпроса, които според мен са важни, за да имаме конкуренто способно и справедливо цифрово общество – Искам да поставя въпроса за необходимостта от подкрепа на образователната система за работещите. Пазарът на труда се промени изключително бързо, както беше споменато от представителя на докладчика. Затова, според мен, е важно да се осигури нужната подкрепа на работната сила за да могат хората бързо да се адаптират към бързо променящия се в цифрово отношение пазар на труда. На второ място искам да спомена равния достъп до цифрови възможности, което означава не само технически достъп, но тъй като има големи разнообразия в държавите членки и регионите относно достъпа до мрежи, не равномерните скорости между отделните региони, различните нива на познания за това как може активно да се участва в цифровата ера. Затова е необходимо да има еднакви нива на познания и достъп до мрежите. На трето място – когато говорим за цифровия пазар и цифровото общество, имаме предвид най-вече технически въпроси, техническите аспекти, софтуера, но е важно хората да имат уменията да използват тези технически устройства. Трябва да бъде образовано обществото, как да използва цифровите възможности за участие в политическия живота за упражняване на правото на свободно, свобода на словото и други човешки права. И на последно място, но не е по значение, искам да спомена въпроса за защитата на данните, безопасността на интернет, на социалните мрежи и на други възможности. От много рана възраст трябва да бъдат обучени хората как е, да живеят е, в безопасност е, в цифровата ера. Благодаря ви много, уважаеми колега, за това, че представихте становището на комисията на групата на зелените. Следващият оратор в списъка за изказване е представителят на Обединената левица, госпожа Матиас. Имате думата. Госпожа Матиас? Струваше ми се, че сте в залата преди малко. Явно съм сгрешил. Добре. Госпожа Тоя. Благодаря, господин председател. Добре дошъл отново. Искам да кажа само две неща накратко. Имаме процедурен проблем, както спомена и господин Зориньо. Може да се стигне до известно объркване. Чух, че има проблеми с цифровите услуги. Според мен, при разширяване на цифровизацията е необходимо да се обърне особено внимание на цифровизирането на публичните услуги. Това не е само а, въпрос а, на връзки с обществеността, Това е свързано с предоставянето на информация на гражданите и също дава създава нови възможности, които обаче не са достатъчно защитени. Искам да обърна особено внимание на този факт. На второ място, цифровизацията обхваща всички сфери на живота ни, но когато говорим за качествена демокрация, това изисква хората да бъдат обучени за използването на новите технологии още в училище и после да продължат при целия си живот. Всички, които искат да преподават тази сфера или да придобият умения в тази сфера, трябва да имат еднакви възможности. В училищата трябва да се предлага такива предмети. Някои споменаха за цифровите платформи, цифрови общности, които трябва да отговарят за информирането на обществеността. Хората трябва да могат да използват наличните инструменти и те трябва да знаят за какво служат. Тоест е необходимо допълнителна работа в тази сфера. И на последно място бих искал да кажа, че когато говорим за гръбнака на тази система, тук са обединени няколко неща. Широколентовият интернет, киберсигурността. Това са специални сфери, които извискат специфични проучвания – Благодаря ви, че сте обединили тези идеи. Благодаря. Някой друг иска ли да каже нещо? Бележки? Няма желаящи. От името на комисията госпожа Ферари от Генерална дирекция EAC. Образование, младеж, спорт и култура. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на всички за бележките и за предложенията. Мисля, че те са много уместни и като цяло отговарят на плана за действие в областта на цифровизацията. Искам да подчертая, че цифровите умения не са само важни за бъдещия живот, за бъдещите работни места. Всъщност те са важни по-настоящем Днес едва ли е възможно да имаш работа без да използваш технологии, така че трябва да се предприемат спешни действия. Естествено, цифровите компетенции са част от обучението през целия живот и естествено, че ние поставяме ударението върху началното и средното образование, но въпреки това ние смятаме, че обучението е важно не само за намирането на работа, то е важно за живота на хората. Виждате, цифровите умения са важни за политическото участие, за демократичното участие на гражданите. Нека да не забравяме, че не е достатъчно да си само гражданин, трябва да си цифрово грамотен гражданин. Не трябва да забравяме каква е ролята на цифровизацията в нашия живот. Естествено, участието в обществения живот и то с основа на цифровизацията. За всичко това образованието е много важно. На следващо място говорим за цифровите умения като един широк набор от умения. Всяко лице трябва да разполага с такива умения на всеки етап от живота си. Има обаче и специализирани ИКТ умения. Днес, когато говорим за специализирани ИКТ умения, не става дума само за програмиране и за онези, които използват цифровите технологии. По-настоящем това означава да си изключително грамотен цифрово, така че да може познанията ти да се прилагат в различни области. Например, може да си а, креативен създател в а, цифровата област. Много държави членки по-настоящем реформират а, своите министерства, за да откликнат на скоростта, с която се развива обществото. Благодаря. Благодаря, казва председателя. Благодаря ви за това, което казахте от името на Европейската комисия. Господин Дели, вие пък представлявате нашия докладчик. Всъщност, е, като че ли много хора днес представляват различни колеги, понякога има заместници на заместниците – какво да кажа в заключение от името на господин Дойч? Той благодари на всички колеги за бележките и за предложенията. Естествено, е, с удоволствие ще продължи бъдещата работа, за да може да се намерят и компромиси. Благодаря, каза председателя. Образование, младеж, спорт, култура това са много важни въпроси. Може би Европейския парламент не е основният играч тук, но естествено трябва да окажем своето въздействие върху положението в тези области в Европейския съюз. Крайният срок за внасяне на изменения 5 септември, гласуване в ИТРЕ на 9 октомври, Гласуване във водещата комисия 20 ноември 2018 година. Толкова по тази точка и сега преминаваме към точка 5. Намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. Нека сега да обсъдим проекта на становище. Госпожа Барбара Капел е нашия докладчик. Искам да кажа, че целта на тази инициатива е да се намали количеството пластмасови отпадъци в моретата, най-вече причинени от така наречените пластмасови изделия за еднократна употреба, както и поради използването на определено риболовно оборудване. За тази цел се предвиждат мерки в рамките на така наречената Европейска стратегия за пластмасата. Докладчика представи проекта на становището още преди лятната вакансия. Целта беше да има бързо приемане на този текст, за да може пък водещата комисия МВ да има достатъчно време за преговори с съвета преди края на мандата. Госпожо докладчик, имате думата. Благодаря, господин председател. проекта на директива с цел намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда е много важен. Всяка година хвърляме около 500 000 тона пластмаса в нашите морета. Пластмасата в моретата е много опасна, тя е пагубна за биоразнообразието, за организмите, за туризма, за корабоплаването. 18 от 20 най-големи замърсителя са развиващи се страни. Мога да спомена Китай, Тайланд, Филипините. САЩ също е голям замърсител. Между другото, над 80% от замърсяването се дължи на 20 страни, сред които няма нито една държава членка. За да намалим отпадъците от пластмаса в моретата, имаме нужда от мерки на ниво G7, G20, глобалното партньорство за справяне с отпадъците в моретата. Имаме нужда от мерки в рамките на устойчивото развитие. На следващото място трябва да вземем предвид и кръговата економика и мерки в тази връзка трябва да се вземат навсякъде. Рециклирането на пластмасата в Европейския съюз е 30%, в САЩ е 10%. Знаете, че ние планираме 50% намаляване на пластмасовите отпадъци до 2025 година и 55% до 2030 година. Това са амбициозни цели. Знаете, че до 2019 година трябва да се въведе пълна забрана за пластмасовите трубички, което би трябвало да доведе до 80% намаление на пластмасовите отпадъци като цяло. Има проучване по тази област, възложена от комисията. И то показва 10 най-често използвани продукта, пластмасови продукта, които замърсяват нашите морета. Тук се включват различни опаковки за напитки, пластмасови чашки, сламки и така нататък. 70% от пластмасовите отпадъци в моретата се дължат точно на тези типове продукти. Комисията предлага да се въведат мерки по силата на които ще има 50% намаление на пластмасовите изделия за еднократна потреба до 2030 година. Имаме цели за намаляване на използването на подобни продукти. Освен това се предвижда и разширена отговорност на производителя. Предвиждат се и мерки свързани с дизайна на съответните продукти. Например, дизайна на капачките на бутилките. Подобни мерки биха намалили въздействието разходите за съответствие ще бъдат около 2 милиарда евро и потребителите естествено ще изпитат известни затруднения, но пък спестяванията ще са от порядъка на 6,2 милиарда. Що се отнася до производителите, по-настоящем тези продукти, за които говоря, възлизат на 0,6% от приходите на следващо място, съразмерността. Когато говорим за забрана на пластмасови изделия за еднократна употреба. Мнозинството от 50-те хиляди компании, които произвеждат пластмасови изделия в Европа са МСП. Те трябва да получат време за да създадат нови продукти. Мисля, че влизането в сила на директивата не е релевантно. Освен това се иска твърде голяма разширена отговорност на производителя. В това отношение не е направена оценка на въздействието. Много е важно да се предвидят и по-стрикни стандарти за продуктите, които се разпадат в морето. През последния период в рамките на Хоризонт 2020 250 милиона бяха предвидени за намаляване на отпадъците в моретата. 100 милиона допълнително би трябвало да се предвидят и това би следвало да се отрази в рамките на МФР. Що се отнася до научно-развойната дейност с цел създаване на нови продукти, може да се създадат 30 000 нови работни места. На следващо място трябва да се повиши осведомеността на хората за това колко е важно да не се замърсява и да се сортира буклука, освен това да се рециклира пластмасата. Необходимо е да има автоматизирани системи за събиране на отпадъците. Аз съм внесла отпадът, а, изменения, извинете по тези въпроси. А, очаквам а, сега с нетърпение размяната на мнения и ще имаме и съвсем скоро среща на докладчиците. Благодаря. Сега от името на НП госпожа Спираки. Благодаря, господин председател. На първо място, предложението на Комисията за намаляване на отпадъците в моретата е с правилна насочено. Знам, че голяма част от отпадъците не идват от Европейския съюз, но няма план без за спасяване на околната седа и трябва да положим всички усилия. Мисля, че ако искаме политиката ни да е ефикасна, трябва да заложим достатъчно на ангажираността на хората, на инженерната дейност и на изпълнението. На първо място трябва да осведомим хората по-добре за това какъв е проблема и как трябва да се реши. По този начин може да има и промяна на поведението за тези пластмасови изделия за еднократна употреба. Мисля, че това е първата важна стъпка стъпка, за да се намали нивото на пластмаса в моретата. Нека да кажа, че аз направих една официална кампания, за да повиша осведомеността на учениците за проблема с пластмасата в морета. Искам да благодаря на някои колеги, сред които госпожа Вирконен. Искам да благодаря и на заместник председателя на комисията Катайнен. На следващо място, трябва да направим предложения, които да са насочени към съзидателността на нашите компании. Необходимо е в разговора да се говори и за даването на информация. Трябва да помагаме на компаниите да създадат нови бизнес модели. За тази цел има специфични инструменти, като Хоризонт Европа. Тази програма може да финансира иновациите в този сектор. Има и една програма Invest in Europe, която може да даде подкрепа за кръговата економика. Един пример. В Гърция ние имаме около 300 МСП, които произвеждат пластмасови изделия за еднократна употреба. И те използват рециклирана пластмаса, за да работят. В същото време в Гърция ние използваме само 8% от пластмасовите изделия за еднократна употреба повторно. Ето защо е, искам да кажа, че е, имам е, известни затруднения с забраната. Мисля, че трябва да има специална разпоредба за островите и за крайбрежните райони, тъй като те имат особено голямо значение и са особено засегнати. Необходимо е да подготвим малките и средните предприятия за промяната, която предстои. Очаквам с нетърпение размяната на мнения с колегата. С колегите. Благодаря от името на Алде господин Рике. Той замества господин Теличк. Заповядайте. Тук съм, господин председател. Искам да се извиня от името на Пава. Ще прочета какво иска да каже той. Колегата иска да благодари на докладчика. Задачата не е лесна. Замърсяването и най-вече замърсяването от пластмаса е голям проблем. Господин Теличка смята, че трябва да се изискат повече действия от страна на компаниите, потребителите и политиците. Предложението на комисията е добро и ще доведе до важни промени, наред с така наречения пакет за отпадъците. Естествено, че трябва да има намаляване на пластмасата в моретата, но не само. Навсякъде в Европа. Важно е да се намали използването на изделията за еднократна употреба. Знаете, че законодателството за опаковките току-що влезе в сила. Ето защо аз имам три основни предложения. На първо място целите за събиране на бутилки. Трябва да имаме нови цели за събирането и рециклирането на някои типове продукти – влезе в сила директивата, която покрива бутилките за напитки. Необходимо е да има цели за събиране а, на отпадъци в целия Европейския съюз и целите трябва да са не по-малко 90%. На следващо място, важно е да има мерки за екодизайн. Например, по отношение на пластмасовите чашки за еднократна употреба. Това би имало голямо въздействие върху рециклируемостта. На следващо място, необходими са мерки, свързани с разширената отговорност на производителя – Настоящото предложение обаче предвижда известни изключения и така не се внася яснота. Точно обратното. Въвеждаме допълнителни мерки без да очертаваме рамка за отговорността. Аз съм убеден, че потребителите също трябва да играят своята роля. И накрая меките мерки. Превенцията е много важна. Трябва да се справим и с безхаберието по отношение на проблема. Затова трябва да положим много усилия и да поставим ударението върху повишаването на осведомеността. Трябва да има доброволни проекти, в които да участват граждани и компании. Предложението трябва да е естествено амбициозно, но трябва да може и да се приложи и наистина да доведе до промени. Дошло е времето да действаме, нека да не се проваляме. Благодаря, господин председател. Благодаря. Благодаря за тези бележки. Сега от името на Обединената левица господин Бенито Зилуага. Благодаря, господин председател. За съжаление, пластмасовите изделия вече са нанесли сериозни щети. Радвам се, че комисията най-накрая обръща внимание на този проблем и прави законодателно предложение. Това предложение е свързано с десетте най-често намирани в моретата пластмасови изделия за еднократна употреба. Аз приветствам това предложение, но не мисля, че трябва да прилагаме само мерки с козметичен характер. Предложението на комисията би трябвало да бъде подсилено мисля, че последния вариант на текст, който виждаме от страна на докладчика, отслабва предложението. Какво предлагаме ние? Три мерки. На първо място да се постави ударението върху повторната употреба на пластмасови изделия и върху намаляването като цяло на използването на, на пластмасови изделия. Говоря най-вече за продукти, свързани с храните и напитките. На второ място, не трябва да говорим само за биоразградими продукти, тъй като тяхното въздействие върху околната среда често е подобно на традиционната пластмаса. Искам да кажа, че има много други вредни опаковки, Опаковките на бананите също са вредни. И накрая разширената отговорност на производителя. Производителите трябва да поемат на пещите си всички разходи, свързани с разпространението на пластмасови изделия. Този принцип трябва да е подобен на този, който познаваме като замърсителя плаща. Ще изпратим своите изменения. Очакваме с нетърпение дебата. Благодаря. Uh, thank you very much, colleague. Uh... Благодаря, скъпи колеги. Благодаря, господин председател. Лично аз съм работил много е, в Комисията по околна среда по този въпрос. Сега бих искал е, също да дам своя принос – за да може докладът да е възможно най-солиден. Темата е изключително важна. Трябва да направим така, че да водим силни кампании за осведомяване, така че те да достигнат до всеки един европейски гражданин. Трябва да се възползваме от дадената ни възможност, за да дадем на тази инициатива повече средства както и на секторите, които преработват пластмасите. Да, трябва да приложим мотото замърсителя трябва да плати. За да може да избегнем създаването на континенти от пластмасови отпадъци в океаните. Освен това, тази стратегия трябва да бъде световна и да въведем новаторство в този сектор. Това въжи не само за риболова, но и за всички други сектори. Трябва да подобрим риболовните съоръжения, но трябва също така да въведем и ясни цели, които трябва да са част от изследвания. Трябва да сложим край на континента от буклуци чрез осведомяване. Аз смятам, че това е изключително важна тема. Да, благодаря. Е, драги колега, да, смятам, че трябва да участваме в е, работата на Комисията по околна среда. Е, хубаво е, когато можеш да участваш в различните комисии, за да оцениш всички дебати. Сега ще чуем господин Харди от Европейската комисия, от Генерална дирекция околна среда. Благодаря много, господин председател. За мен е удоволствие, че съм с вас. Искам да благодаря на докладчика за прекрасната работа. Това ще е повод за обширни дебати, не само в комисията, но и в парламента. Аз смятам, че бързината, с която ще постигнем този дебат, ще ни позволи наистина да се справим с предизвикателствата, които стоят пред нас. Искам да кажа, че комисията слуша много добре и се опитва да разбере логиката за този доклад, както и мотивите, които са изложени в различните изменения. Позволете ми сега да споделя няколко предварителни, встъпителни размисли. Изслушах и казаното от различните колеги в залата. Радваме се, че като цяло този доклад събира подкрепа защото да, проблемът с пластмасовите отпадъци е проблем. Не знаем точно как да се справим с него. По този въпрос има различни мнения, но трябва да го направим. Трябва да се справим с замърсяването заради пластмасовите отпадъци. Този проблем е видим особено в Азия, но и в Европа. Да, съгласни сме да има световна стратегия в която да се добави към Европейската стратегия за отпадъците. И това може да стане чрез резолюция. Но ние смятаме, че тук ЕСЕ трябва да играе ключова роля. И трябва да се опита да намери решение на проблема с замърсяването, такова каквото го виждаме днес в Европа отпадъци, които проистичат от потреблението на европейските граждани все пак ние сме тези, които създаваме този проблем и ние сме тези, които трябва да намерим решение на него. Сега, един друг коментар. Смятам, че трябва да почертаем следното. И сега ще спомена коментарите за маркировката. Става дума за продукти, които не се третират по правилния начин, като санитарните а, е, материали, санитарно-хигиенните материали. Хубаво е маркировката да почива върху европейски правила, така че самия подход при справяне на проблема да бъде приложен по един и същи начин. Това ще въведе ред в очите на потребителите и всеки ще може да участва. Много важно е, е също така комисията да въведе е, едни такива хармонизирани правила с е, акта за изпълнение. По отношение на кампаниите трябва да информираме хората за това какво съдържат всички продукти. И тази информация е много важна. Всеки един трябва да знае, че даден продукт съдържа пластмаса. Само така човек може да прилага принципите за рециклирането както трябва. Пластмасата трябва да е, е ясно изписана върху всеки продукт. Е, говорихме и за биоразградимостта. По този повод се предвижда преразглеждане в съответния текст, член на 15. А тук трябва да се позовем и на стратегията за пластмасите. Както разбрахме, оценката за въздействие – показва, че кампаниите за осведомяване са сред най-важните мерки, макар и те да не са сред най-ефективните. Това е което исках да кажа. Благодаря. Благодаря за а, всичките бележки. Госпожо докладчик, имате думата. Бих искала да благодаря от сърце докладчиците в Сянка за техните е, изключително важни изказвания. Всички сме единодушни, че става дума за световно, е, огромно, голямо предизвикателство. И всички знаем, че и промишлеността, както и МСП-тата, трябва да отделят време, е, за да обърнат внимание на проблема и да предложат нови продукти, като се позовават върху е, специфична европейска стандартизация на продуктите, е, която стандартизация след това да бъде последвана и на световно равнище. Говоря тук за малките и средни предприятия, които работят в областта на производството на пламаса. Мнозина казаха днес, че трябва да поставим акцента върху кампаниите за осведомяване. Европейският гражданин трябва да е наясно, че не трябва да произвеждаме пластмаси и че ако ги ползваме, ние трябва да ги рециклираме, защото иначе няма да покрием целите на кръговата економика и да се справим с всички продукти от пластмаси за еднократна употреба. И наистина тези кампании са в основата на моя доклад. Да, прекалено кратък е срока за измененията, т.е. утре, до утре, трябва да внесем измененията. На 24 септември в рамките на комисията ще има вод, така че трябва да работим много бързо. Искам да благодаря на всички унези, които ще ни позволят да работим по-бързо и които ще направят структурирани предложения. Благодаря. Благодаря, госпожо, казва председателя. Благодаря за всичките изказвания до сега. Благодаря също така и за сроковете 6 септември за внасяне на измененията. Приключваме следователно с точка 5 от дневния ред и може да преминем към електронно гласуване само след минута. И се надявам, че залата ще се напълни, защото доколкото виждам, може би няма да имаме кворум поне за сега. Good afternoon, colleagues, ladies and gentlemen. Добър ден, уважаеми колеги, дами и господа. Добре дошли в нашата комисия. Без съмнение, някои от вас вече знаят, че миналата седмица в сряда имахме общо събрание с Комисията по транспорт по отношение на механизмите за свързване в Европа. Това е първото ни заседание, което възобновяваме след лятната вакансия и виждам, че има усмивки по лицата за това, че сме отново в залата. Чака ни много работа и държа да ви кажа, че е, ни чакат е, тежки работни 6 месеца. Какво по-точно ще направим е, през тези 6 месеца в качеството ни на комисията. ИТРЕ, знаете, ние сме с, сред най-заетите комисии знаете, че е, направихме правилният избор през последните 4 години, като избрахме да сме депутати в тази комисия. Знаете, че ние работим по 18 е, проекта, по които се споразумяваме с комисията. Ще има е, по два трилога за всяко законодателно предложение, което означава 36 заседания Ясно е, че по някои е, досиета, които ще трябва да разглеждаме, ще трябва да предвидим по 4 е, заседания е, на досие. Така че много работа ни чака. Като знаете, има 11 законодателни предложения, които са в ход на подготовка т.е. все още не са е, готови, 7 са е, е, с съвета, а останалите ги разглеждаме в рамките на нашата комисия. Така че искам да благодаря на всички докладчици, както и на докладчиците в Сянка, както и на всички останали, които участват в споразуменията. Виждам, че има задоволителни усмивки, които се четат по вашите лица и ще започнем а, първо с гласуването. Нека да направим пробно гласуване в началото. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Majority in favor. Is, well, is majority So we've got certainly quorum for... Имаме кворум, така че можем да пристъпим към гласуването. Имаме четири предложения, които трябва да гласуваме. Оценка на здравните технологии с докладчик Вирик е, и КОП-24. По това съм докладчик аз. Отложени са за отложени са от юлската ни среща. Първата част е, на оценката на здравните технологии е, беше гласувана на 10 юли. И ще започнем гласуването от изменение 133, тъй като всичко останало беше гласувано през месец юни. Докладчиците от Комисията по околната среда бяха информирани за частичния резултат от гласуването и те приеха това като много важна информация. Така че, що се отнася до процедурата, сме много добре. Така че започваме гласуването за оценка на здравните технологии. Изменение 133. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 134. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Компромисно изменение 25. Електронно гласуване. Моля, гласувайте тъй като мнозинството не беше ясно. Край на гласуването. Приема се. Изменение 20. Кой е за? Против? Електронна проверка. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Много трудно е да се преброят гласовете, тъй като има много нови лица, не знае кой за какво гласува. 136 за, против, въздържали се, приема се. 137 за, против, въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се, приема се. 139 за, против, отхвърля се. 140 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 26 за, против, въздържали се, приема се. 142 за, против. Нека да проверим електронно. Изменение 142. Прекратете гласуването. Приема се. 143 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 27. Електронно гласуване. Моля, гласувайте компромисно изменение 27. Прекратете гласуването. Приема се. 146 за, против, въздържали се. Нека да проверим по именно гласуване. Изменение 146. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 28. Кой е за? Против. Нека да проверим поименно гласуване. Компромисно изменя 28. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 147 за. Против. Нека да проверим изменение 147. Прекратете гласуването. Приема се. 23. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 148 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 149 за. Против? въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменение 1, кой е за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 2 за, против, въздържали се, приема се. 29 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 3 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, Нека да проверим. Изменение 32. Господин председател, защо не гласувахме изменение 1? Първо изменение беше включен в компромисно изменение трето. Та е част от компромисно изменение 3. Струваме се, господин председателю, че не е включено в това компромисно изменение, поне в моя списък за гласуване не е отразено. Uh, Има предложение да се гласува изменение едно. Добре. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. 32 за против, въздържали се, приема се. 33 за, против, въздържали се, приема се. 2 за, против, въздържали се, отхвърля се. 34 за, против, въздържали се, приема се. 4 за, против, въздържали се, приема се. 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. 40 за, против. Нека да проверим изменение 40. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. Проверка. Прекратявам гласуването. Отхвърля се. 42 за, против. Нека да проверим 42 изменение. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 6. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. Компромис 7. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. 50 за. Против? Нека да проверим. Изменение 50-то. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 8. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. 52 за, против, въздържали се. Нека да проверим. Изменение 52. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Компромис 9 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 24 за. Против въздържали се, отхвърля се. Окончателно гласуване, поименно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Приема се. С видимо мнозинство, поздравление за докладчика. Сега мина лятната вакансия. Резултатът е може би такъв какъвто може да бъде преди нея. Седмо, седма точка. Проекта за резолюция по КОП-24. Имаме само едно гласуване по именно кой е за. Всъщност е, електронно е гласуването. Начало на гласуването. Прекратете гласуването. Благодаря ви. Приема се с мнозинство. Ние ще изпратим нашето становище, без да следваме обичайната процедура. Но с пълно съгласие е постигнато между координаторите за това, че ни е необходима такава процедура, ако искаме да сме готови преди гласуването в комисията ЕНВИ, което се очаква тази или следващата седмица. Тоест, процедурата трябваше да се съкрати. Но, както виждате, мнозинството беше съвсем очевидно. Това, което ще изпратим към комисията ЕМВИ е нещо много важно относно нашите предложения за COP24 от гледна точка на промишлеността, на сектора на енергетиката, на малките и средни предприятия и прочие. Така че е много важно, че можем да изпратим сега нашето становище в водещата комисия ЕНВИ. Сега преминаваме към гласуване по проекто доклада по точка 8 на Алдо Патричело споразумение за научно и технологично сътрудничество между ЕСА и Кралство Марокко в рамките на програмата Прима. Спомните си дискусията ни от преди една година по Прима. Пристъпваме към гласуване. Първо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се електронно поименно гласуване на проекта за законодателна резолюция. Начало на гласуването. Прекратете гласуването. Приема се с огромно мнозинство. Поздравления! С това приключихме гласуването.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 Uh, Скъпи приятели, искам да помоля колегите, които нямат желание да останат по-нататък на заседанието, да напуснат залата. Okay. Well, it was quite clear announcement myself. Да, мисля, че съобщението ми беше пределно ясно. Благодаря ви много. И така, точка 9 създаване на програма Цифрова Европа за периода 2021-2027. в следващата многогодишна финансова рамка. Програмата Цифрова Европа е едно от досиятата по МФР, свързано с инициативата за високопроизводителни компютърни технологии с общ бюджет от близо 9 милиарда евро и обхватът включва подкрепа на цифровизацията на европейската промишленост, научни изследвания, както и да се запази темпото в глобален мащаб. Това е от изключително голяма важност. Докладчик е Ангелика Млинар. Имате думата. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ми давате думата. Добре дошли на всички след вакансията. Надявам се, че това ще бъде добро начало. Радвам се, че мога да представя проекто доклада за програмата Цифрова Европа, което е резултат на много интензивна работа за кратки срокове и е свързано с целта да постигнем позиция на Европейския парламент и да се постигне съгласие с съвета до края на мандата ни. Това е доста амбициозна цел и наистина се надявам, че можем да я постигнем. Това е първата паневропейска цифрова програма и важна стъпка към укрепването и подобряването на водещата позиция на Европа и преодоляване на недостига на инвестиции в тази сфера, и това е свързано с частния, с обществения сектор, за да могат да се въвеждат новаторски цифрови решения. Освен това, да се преодолее липсата на участие на Европа в ключови цифрови области. Предложението на комисията за тази програма изисква да подчертаем бюджета който възлиза 9,2 милиарда евро. Това е предложението на комисията. Всъщност трябва да се счита като минимална сума, за да се гарантира успешно прилагане на програмата. Бюджетът е, е ограничен до постигането на общата амбиция и предизвикателствата, които не могат да се предвидят към днешна дата. Тази програма ще съществува заедно в следващата МФР с други действия, пред назначени за цифрова трансформация и като се отчитат бюджетните ограничения в МВР. Затова е толкова важно прилагането на цифрова Европа да се максимизира без да се допуска препокриване с финансиране от други източници, да се постигне синергия между различните източници, които разполагаме за тази цел. Оптималното управление на финансирането трябва да се гарантира чрез пряко управление на равнище ЕС от страна на Европейската комисия. След диалога ни с комисията и като имаме предвид особеностите на всяка от целите, следното разпределение беше изяснено. Първа цел високо производителни компютърни технологии това е в обща предприятия. Втората цел – изкуствен интелект ще се управлява от Европейската комисия. Трета цел – киберсигурност ще се управлява предимно от Европейските центрове за компетентности, заедно с новия регламент, който се надяваме да бъде публикуван скоро време от Европейската комисия. Четвърта цел – висши цифрови умения и пето е свързано с предишните четири и е, ще се управлява е, от е, цифровите иновационни хъбове. Това е паневропейска програма, насочена към принамянето към цифровизация с две измерения. Държавите членки не успяха сами да се справят. Второ, трябва да се създадат нови способности на ниво Европейски съюз, за да има автономност от стратегическа гледна точка и да няма разводняване на тази цел, като се имат предвид многото цели, които са допустими за финансиране. Затова предлагам парламентът да наблюдава отблизо формулирането на програмите за действие. Бяха посочени пет цели. Те няма да могат да следват един общ подход. Някои от целите са насочени към създаване на способности на ниво Европейския съюз като високо производителни компютърни технологии, също е изкуственият интелект, киберсигурността. Така че ние сме изправени пред деликатната задача да гарантираме стратегическата автономност на Европейския съюз и стратегически действия на глобално ниво, като е, трябва да се помисли много внимателно как да се приложат тези три стратегически цели, каква е основната цел на програмата. Аз предприех активни стъпки за определене на кои, това, кои са онези предприятия, които могат да участват и кои са тези субекти от асоциирани страни, които могат да участват. Те да не бъдат изключвани by default, а да фокусираме дискусиите върху многообразието на целите на тази програма и в последствие как да се процедира при изпълнението, като не се прилага някакъв универсален подход. Аз съм готова да обсъдя допълнително с докладчиците в Сянка и комисията компромисни изменения, за да намерим най-удачният подход. Второто измерение е, че тази програма цели да се използва в пълна степен научно-изследователската и развойна дейност – бизнес, предприятия, обществени организации ще могат да участват. Също цифровите иновационни хабове ще позволят широко покритие на ниво Европейския съюз и на национално ниво, за да се отговори на конкретните нужди на отделните промишлени отрасли и екосистемите, които се създават около тях. Това са предизвикателства, които трябва обаче да реализираме. Трябва да се отчита също особеността, свързана с целта а, за изкуствен интелект, като се отчитат етичните аспекти, така както е посочено в други предложения в тази сфера. Очаквам допълнителни бележки и задълбочен продължаващ дебат с докладчиците в сянка. Благодаря ви много за това дълго изказване. Надявам се, че разполагаме с много време, затова не ви прекъснах. Господин Лубик от името на НП има думата. Благодаря. Искам да се извиня от името на Пилар Дел Кастилю. Тя е докладчик сянка от името на НП. Тя ме помоли да я заместя. Ще го направя с удоволствие. Ангелика Млинар винаги говори по същество. Поздравления за този доклад. Знаем, че комисията предлага бюджет, който трябва да е минималния. Знаете, Европейския парламент винаги искат да се увеличи бюджета за важните програми и аз мисля, че нашата комисия би следвало да подкрепи нещо подобно. Подхода на комисията спрямо различните програми и способности е нещо много важно. Основните промени в бюджета трябва да са в неговата структура. Съгласни сме с докладчика. И трябва да има такива промени независимо от участието на трети страни. Особено в рамките на Европейското економическо пространство трябва да подчертаем, че има държави, за които е важно да се отчитат способностите. Що се отнася до третите страни, всеки отделен случай трябва да бъде разглеждан сам за себе си. Имаме конкретни предложения за промени. Например, номер 50 има за цел да се избегне несигурността на инвестициите. Поздравляваме Ангелика Млинер Готови сме да работим с нея, с другите докладчици и с всички останали, които ще работят по това досие. Благодаря. Благодаря, Паул. Господин Зориню, Отлично постижение. Трети доклад обсъждаме днес след обед и трети път представлявате социалистите и демократите. Отлично постижение. Този път обаче говорите от собствена имате, тъй като вие сте докладчик в сянка. qualquer maneira, clarificar que no ponto anterior eu falei em nome próprio e não em nome do SND. Que... Благодаря, господин председател. Аз също е, искам да изкажа личното си мнение, а не мнението на е, групата на социалистите и демократите е, Съгласен съм с това, което казва докладчика. Мерките, които са изложени, са много добри. Това ни дава възможността да продължим да работим е, с цел да укрепим тази нова цифрова економика, както и социалните преобразования, които води след себе си тях. Има някои аспекти, които трябва да бъдат подобрени. И трябва да подчертая, че тези подобрения са важни, особено в етичната рамка. Етиката тук е от ключово значение. От друга страна, не трябва да забравяме и а, детайлните работни програми. А, сред тях е програмата Цифрова Европа. Но, според мен, тази програма не е достатъчно обширна. Затова ние трябва да подобрим финансирането в рамките на тази програма, но също така и да осигурим солиден финансов модел. Цифровата трансформация е от голямо значение, защото тя ще позволи сближаването между държавите членки, между економиките на тези държави членки а освен това ще предостави и други услуги на европейските граждани. Следователно, тази програма трябва да бъде изчистена, изгладена, подобрена. А, това беше заложено и в измененията, които съм предложил. Вярно е, че срока е кратък, но все пак а, докладът е важен. Що се отнася до конкурентоспособността сега, трябва да поставим ударение върху партньорствата, върху финансирането и всички наши цели трябва да са балансирани – трябва да поставим акцента върху намирането на решения, които са близки до пазарите. Европейските граждани трябва да могат да усетят какво представлява тази стратегия и какво тя им носи. Тоест, за гражданите това, което правим, трябва да е видимо ясно подчертано. Иначе те няма да участват. Т.е. трябва да покажем, че има само печеливши. Е, следователно, ние трябва да, е, си, е, да съгласуваме нещата и с Кохезионния фонд. И да оценяваме резултатите по справедлив начин. Също така, тази програма има за цел да подобри способността на ЕСЕ, способностите в рамките на цифровата трансформация. Това трябва да засяга економиката, услугите. И това досие ни дава възможност да получим по-добри квалификации, защитени работни места, по-голяма сигурност – Именно за тази цел ние трябва да подобрим а, тази програма. Още веднъж напомням, сроковете са изключително кратки, следователно трябва да запретнем ръкави и а, не трябва а, да пропускаме шанса. От моя гледна точка и от гледна точка на моята група ще направим всичко възможно, за да работим както а, трябва. Ашли Фокс от името на ЕКАРА. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за проекта на текст. Моята група е за това предложение. То е насочено към важни приоритети, като цифровизацията, приспособяването на работната сила към новите технологии, модернизациите на публичната администрация. Има ползи за МСП, ако прегърнат тези нови технологии. Потребителите ще имат по-голям избор, много е важно да помогнем на е, малките търговци да могат да продават онлайн. Това ще е от полза за потребителите в Европейския съюз. Един голям проблем тук е доверието в цифровите транзакции, така че киберсигурността е много важна. Затова бих искал да помоля комисията за допълнителна информация относно е, бъдещия проект на регламент за киберсигурността, тъй като той ще бъде ключов за постигането на целта за киберсигурността. Въпросът за данните също е важен, що се отнася до бъдещето на цифровата економика и изкуствения интелект. Затова общото европейско пространство на данните и принципа на отворените данни са две неща, които защитаваме. Приветстваме предложението за разширяването на цифровите хъбове и освен това Приветстваме и е, връзките, които има с другите е, досиета по МФР. Освен това сме съгласни, че новоплавяващите се предприятия трябва да бъдат включени като бенефициенти по програмата. Не сме съгласни обаче с докладчика, тъй като за нас е, тази програма е с индустриална цел, а не с стратегическа цел. Всъщност от целта за стратегическата економика не проистича целта да се премахнат всички асоциации с трети страни. Трябва да се включат а, някои а, страни. Някои части на програмата обаче могат да бъдат ограничени и да бъдат използвани само в рамките на държавите членки. Има някои елементи, свързани с, с твърде голямата тежест. Що се отнася до някои аспекти на изкуствения интелект, може и да има проблеми, тревоги, свързани с сигурността и те трябва да бъдат решени, но мерките трябва да са съразмерни. Ние не смятаме, че има, например, проблем с сигурността, ако се инсталират антивирусни програми в компютърните мрежи на някои компании или пък ако се учат работниците на цифрова грамотност. Като цяло, стратегията трябва да доведе до цифрова трансформация. Вярвам, че можем да работим заедно и да постигнем добър резултат. Благодаря. Благодаря, уважаеми колега. Цифровата Европа и етичните аспекти са изключително важни. Аз съм сигурен, че ще можем да постигнем споразумение по тези въпроси. Следващия оратор Eh, señor presidente estamos convencidos de eh, que la digitalización, la industria cuatro. Доколкото е, става ясно, е, ние трябва да се справим е, с новите предизвикателства. Всеки път, когато има публични и политич, политически въпроси, свързани с тези промени, мнозинството се възползва казваме, че онези, които се адаптират, ще оцелеят, а онези, които не се адаптират, ще умрат това не е правило, което може да се прилага във всяко демократично общество. Следователно, трябва да сме наясно с това какво се случва, особено с технологическия аспект в цифровизацията. Поставят се е, много важни въпроси, които променят обществения ред. Така че е, именно по тези въпроси е, ще се спра. Ние трябва да избегнем цифровизацията да разделя обществото. От една страна да има печеливши, от друга страна да има много губещи. Това е нещо, за което вече говорихме в рамките на Европейската синдикална конфедерация. Ние трябва да направим така, че цифровизацията да бъде двигател за равенство между половете и да и разликите в обществото. Трябва да използваме новите технологии по по-добър начин, да има по-голям достъп до различните региони и да се възползваме от възможностите, които те дават. Трябва да въведем също така и стандарти, както и да оценим влиянието върху работниците и гражданите трябва да вземем предвид и на влизането на нови играчи на пазара. Трябва да обнем внимание и на образованието. Публичните услуги също трябва да влезнат в ерата на цифровизацията и трябва да дадем необходимите помощи, за да може обществото да се приспособи към тези нови промени. Различните стандарти в цифровизацията трябва да доведат до равенство и намаляване на неравенствата. Програмата за цифрова Европа е фрагментирана и не води до единство. Следователно, различните предложения водят до резултати, които ние е, трябва да осмислим. Следователно, трябва да видим какви ще бъдат последиците от тази програма върху обществото. Благодаря за тези бележки. Франсуаз Гростет. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика и да подчертая върху една точка, която а, за мен е много важна и според мен, според мен Европейската комисия не обръща а, голямо внимание. Това е а, изкуствения интелект. интелект. Изкуственият интелект дава огромни възможности и смятам, че Европа закъснява в областта на развиването на изкуствения интелект. Бюджета, който е отделен за това, е 2,5 милиарда аз смятам, че това не е достатъчна сума, за да може да наваксаме закъснението. Аз смятам, че Европа трябва да инвестира повече в економиката на знанията, в бъдещото развитие, ако искаме да опазим нашите учени тук в Европа и нашите инженери. Трябва също така да поставим акцента в този доклад за важното измерение на изкуствения интелект в цифрова Европа, защото това ще е от полза за всички европейци, т.е. да имат високопроизводителна економика. Искам също така да привлеча вниманието върху процесите за стандартизация на изкуствения интелект на световно равнище. Форумът, който работи върху тези технически стандарти, страдат от а, огромна конкуренция от страна на Китай и САЩ. Така че само те правят правилата за изкуствения интелект. Следователно, Европа още веднъж ще остане в периферията. Това не ми харесва. Ето защо взех думата, за да привлеча вашето внимание върху този проблем. Благодаря за тази бележка, госпожо. Представителя на GD Connect това е господин Веза Терава. Имате думата. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на докладчика за бързата работа по това досие, както и за ангажимента наистина да се действа акуратно. Това е изключително важно и се вписва в цялостната цел да приключим преговорите по МФР идната пролет. Това естествено е изключително важно. Точно толкова важно, ако не и повече, е съдържанието на доклада. Ние приветстваме този текст. Радваме се на подкрепата, изразена от други депутати. Като цяло, вие подкрепихте целите на програмата и подчертахте, че е важно в Европа да има конкретна програма, за да може да се създаде необходимия цифров капацитет. Съответно, за да може и обществения сектор и предприятията да се възползват от това, което ще им предостави. Много е важно да има цифрови умения и цифров капацитет и за учените и тези, които се занимават с развойна дейност. Няколко бележки с предварителен характер. Радваме се, че парламента счита, че нашето бюджетно предложение е минималното. С оглед да се разгърне съответния капацитет. Когато направихме своето предложение, Избрахме съответната сума с оглед на цялостния контекст на разпределението на средствата в рамките на МФР. Но ние също смятаме, че това е минималната сума, ако искаме да има някакъв напредък. Така че се радваме на вашата позиция. Що се отнася до предложението на докладчика, ясно да окажем в регламента кои ще бъдат органите, които ще изпълняват различните цели. Ще разгледаме това предложение. Отбелязвам си факта, че има и оценка на въздействието, която придружава нашето предложение и вие сте взели предвид. Естествено, в бъдеще в някои области може да има малко повече гъвкавост, в зависимост от това как ще се развият дейностите по програмата с течение на времето. Но естествено, ясно е, че например по отношение на HPC, HPC съвместно предприятие ще бъде отговорно за изпълнението на първата цел. По другите въпроси цифровите центрове за иновации, така наречените хъбове. Те са много важни, ако искаме капацитета да е наличен за различните економически актьори в различните части на Европейския съюз. Много е важно да има еднакво, достатъчно добро разпределение в различните държави и региони. Нещо важно, което трябва да подчертая, между другото, иновационните центрове трябва да бъдат обединени в мрежа, за да може капацитета и експертния опит да е наличен за всички в Европа защото понякога най-близкият център може да не разполага с необходими експертен опит и съответно мрежата е изключително важна. По другите въпроси. На този етап взимам за сведение участието на трети страни и до каква степен на, на тях трябва да се поверява развиването на европейски капацитет. Това е ясна цел, до каква степен на третите страни ще се позволи да участват. Предложението на комисията съдържа определени предпазни механизми, които ще бъдат включени в споразуменията с трети страни. Ще определим ясно приложното поле. Естествено, дебата ще бъде съсредоточен върху това дали ще има ясно оказване в регламента или ще се уточняват тези въпроси в последствие. Но, отново казвам, взимам за сведение това, което казахте и може би последното нещо, което искам да коментирам, последното изказване, беше заявено, че средствата за изкуствен интелект не са достатъчно и трябва да са повече. Нека да гледаме на програмата като единно цяло. След като се определи цялостния бюджет, ще решаваме как той ще се разпределя между съответните цели. И ако не е на лице необходимото равновесие, може да възникне следната опасност. Дори да има повече средства за изкуствен интелект, съответният капацитет може да не бъде развит, съответните способности могат да не бъдат развити. Ако, например, има голям обем а, на твърде голям обем на така наречения компютърен капацитет. Искам да благодарим на парламента за повдигнатите въпроси, за изказаните позиции и очакваме с нетърпение бъдещата ни работа. Благодаря. Благодаря на докладчика. Сега ще й дам думата, но ще я огранича. Благодаря. Съвсем накратко, тъй като намекнахте, че говорих твърде дълго в началото. Благодаря на всички колеги. Благодаря на всички докладчици от политическите групи за подкрепата, за ангажираността спрямо тази програма. Смятаме, че плана за тази програма е добър. Аз очаквах да чуя онова, което повдигнахте – Ясно е, че имаме обща цел, функционираща програма, която подкрепя нашите граждани в един свят на трансформации. В същото време обаче всичко това ще проработи само ако определим точно подробностите и всъщност това ще бъде отправната ни точка, когато започнем вероятно много интензивните дебати и изключително разгорещените преговори. Времето не е много и се надявам, че наистина ще имаме един положителен крайен резултат. Крайният резултат е същественото тук. Благодаря на всички за това, което казаха и аз е, съм готова да работя с вас в дух на добро сътрудничество. Благодаря, Ангелика. И така, какви са предварително определените срокове? Крайният срок за внасяне на изменение 7 е септември. Какво означава това? Тази седмица е този крайен срок. Ще трябва да договорим графика на работа от там нататък с комисията ИМКО, тъй като имаме споделени правомощия тук. Благодаря. Точка 10. Създаване на Европейски фонд за отбрана. Reprezentujący европейски консерватистов и реформаторов. Докладчик е, ще бъде господин Краснодепски. Депски тук имаме предложение за финансиране на инициативата, постъпило през месец юни. Е, предвиждат се 13 милиарда за научна и развойна дейност в точно специфични дейности в областта на е, инвестициите за отбрана в Европа. Става дума за инвестиции, за действия, предприяти от множество държави членки. Става дума тук по-точно за партньорство между държавите членки. Надяваме се, че чрез този фонд ние ще създадем един катализатор за нашата промишленост и ще създадем истинска техническа научна база, в областта на отбраната в Европа. Като този фонд засяга както промишлеността, така и науката. За момента половина милиарда ще отидат в инвестиции на този, за тази програма. Сега давам думата на докладчика. Благодаря, господин председател. Вие много добре описахте контекста на това предложение. Да, става дума тук за създаване на Европейски фонд за отбрана. Както го казах преди малко, ние трябва да продължим започнатото при строежа на отбрана за Европа. Разработихме по различни разпоредби. Работих по-точно с госпожа Гростет, която участва активно в работата по разпоредбите на предложението. Искам да подчертая, че трябваше да се боря за някои аргументи и успях, защото комисията ги прие. Водих също така множество срещи с представители на различни научно-изследователски центрове, европейски институции и така нататък. Но си давам сметка още веднъж, че трябва да се доуточняват някои точки. Сега трябва да спомена някои изменения, без да удължавам нашите дебати днес. Трябва да си зададем въпроса какво да направим, за да може партньорството между предприятията да провърви. Става дума за изменения 42 и 43, които поставят акцента върху това сътрудничество. Трябва да заложим върху нови форми на сътрудничество. Говорим за нови проекти, за новаторски проекти, защото не искаме да подкрепяме само тези форми на сътрудничество, което, които вече съществуват. Отделно от това, трябва да поставим акцента върху проекти, които ще направят Европа на отбраната независима, независима от трети страни. Трябва да поставим акцента също така върху проекти, които вървят по посока на нашите амбиции. Трябва да подобрим европейската отбрана. Аз съм убеден и се надявам, че и останалите докладчици ще споделят моето мнение. Сигурен съм, т.е. че трябва да засилим ролята на държавите членки. Държавите членки са тези, които ще се възползват от развитието на инструментите, които ние ще финансираме чрез този фонд. Няма да дам е, детайли по отношение на измененията, но ще цитирам документи, които бяха съставени от Европейската агенция за отбрана, т.е. увеличаване на е, способностите за отбрана. Става дума е, също така за е, технологиите за отбрана, които трябва да се, е, е, да се основат на инструментите, дадени от тази агенция. Става дума за изменения 32-33, които говорят именно за този аспект. Европейския фонд за отбрана трябва също така да бъде гъвкав. В изменение 37 ние предлагаме, например, да превърнем една част от финансовите средства в първия стълб, които са предназначени за наука към втория стълб. И накрая ще спомена един, е, един спорван въпрос. Един спорен въпрос. Ще спомена тук проблема с етиката. Ние смятаме, че комисията трябва да има възможността да преустанови финансирането на проект, ако той не върви в правилната посока. И особено ако в основата на това е не спазването на, етич, на етични проблеми. 43-44 са измененията, за които става дума. Друг един въпрос, по който сме говорили до сега, трябва да направим така, че всички европейски предприятия да участват по различните проекти. Трябва също така да вникнем в проблемите на някои предприятия, които получават финансирания извън ЕСЕ. Друг елемент, който е свързан с тази тематика, и тук визирам изменение 58 бих искал този фонд да не финансира всички държави членки или предприятия, които са санкционирани по една или друга причина от ЕСЕ. Надявам се, че е, сътрудничеството в рамките на този фонд е, ще бъде ползотворно и се надявам, че ще продължим започнатата работа в областта на е, индустрията, в областта на отбраната. Надяваме се, че също така нашите преговори ще приключат на време. Благодаря. Искам да благодаря на докладчика, и първа ще се изкаже госпожа Франсуаз е, Гростета. Благодаря, господин е, председател. Искам да благодаря на докладчика за е, прекрасната работа. Да, ясно е, че имаме разногласия помежду ни, но споделяме волята този фонд да е истински успех, успех за Европа. За мен този фонд е нещо положително. Комисията направи интересно предложение, за да вървим напред. Това е всъщност продължение на индустриалната програма 2018-2019 година. Като целта на този фонд е да се създаде една Европа за отбрана така че да може да участваме в малки или големи проекти и да си сътрудничим. За моята група е важно този фонд да се прилага по е, ефективен начин. Не трябва да финансираме много сложни е, партньорства, тежки партньорства, които водят до ускъпяване и е, закъснение. Този фонд трябва да е фонда на високите технологични постижения, на новаторството, на конкурентоспособността. Общите цели отразяват тези идеи в фонда. И ние трябва да защитаваме тези идеи. Бюджета от 13 милиарда между способностите и научна и развойна дейност. Това е хубава сума, но е нищо, ако погледнем истинския залог. Именно е, факта, че ЕСЕ трябва да остане независима. Аз лично подкрепям предложението за 5% от бюджета, които трябва да отидат за пробивните технологии, за революционните технологии. Това трябва да, да не е таван, а да е минимума, според мен. Освен това, трябва да се концентрираме върху МСП-тата. Именно те са тези, които имат нужда от пари, за да може да участват в различни проекти, свързани с отбраната. Ние е, трябва да предоставим тези пари, без да правим разлика в зависимост от географското положение. Освен това, трябва да действаме така, както сме действали в регламента 2018-2019. Ние искаме парите да отидат за МСП-тата по отношение на е, етичните проблеми. Идеята е положителна но има много правни а, колебания. Не знаем какво представлява един етичен проект като цяло. И а, за способността да се води проект преди а, или по време на осъществяване на проекта. Така че контрола, етичният контрол трябва да бъде априори, а не апостериори. Ако един проект не може да бъде допустим заради етични проблеми, тогава трябва да се спре проекта още в началото. Що се отнася до а, допустимостта, много проекти са направени в рамките на други партньорства. Аз смятам, че текстът е балансиран. Има тук-таме неща, които трябва да поставим, да, да поправим, но гаранциите са тук. Европейския характер на предприятията, които участват, трябва да е гарантиран, за да може да имаме стратегическа автономност в ЕСЕ. Не може в сектор, чувствителен, като е, отбраната, ние да не се защитим къде там, където трябва. Що се отнася накрая за правата или е, правата за интелектуална собственост, трябва да хармонизираме тези правила между е, стълба научни изследвания и стълба е, способности. И аз смятам, че тук комисията трябва е, сериозно да поработи. Това са основните въпроси, които са най-належащи в рамките на моята група. Моята група иска този регламент да бъде да, да бъде осъществен възможно най-бързо и ще внесем нашите изменения. Благодаря. Аз ви благодаря, госпожо Гростет. За социалистите, господин председател, да, аз също съм за е, отбрана в Европа, но предложението е, на, по предложението на докладчика имаме разногласия по същество и по формата. Дори и да разбираме, че трябва бързо да постигнем Европа на отбраната, нещо, което ще бъде истинска крачка напред в строежа на Европа и в сегашния геополитически контекст, би било опасно, според мен, да прибързваме ей тъй насляпо, за да приключим набързо всички преговори, както по тази програма, така и по другите, защото не трябва да забравяме, че сме към края на мандата на Европарламента и в момента не сме дори договорили новата МФР. Следователно, им има още доста много а, работа да се свърши. Да не говорим, че има разногласия между държавите членки по отношение на бюджета. Така че трябва да се внимава. Да, аз съм съгласен да имаме а, а, обща обрана в Европа, но трябва да имаме и обща МФР, по която да сме съгласни. И а, тази политика не може да засенчва други политики. И аз смятам, че до края на мандата ни няма да има достатъчно видимост по всички тези въпроси. И аз смятам, че положението и позицията на някои държави членки, които четох наскоро, казват, вие, парламентаристите, гласувайте си това, пък ние спокойно ще си решаваме останалото. Но останалото какво е? Това е проблема по същество. Както казах, предложението на комисията включва много елементи, които бяха в доклада на госпожа Гростет. И това е хубаво. Но има много-много различия. И тук в групата на социалистите и демократите виждаме много такива. В член 10, например, за субектите, които са допустими. Знаем, че става дума за а, компромиси по бюджета, но все пак се питам, тъй като става, програма, кои, става дума за програма, която ще върви до 2020 година, Знаем, че е, допустими ще бъдат и е, субекти, които не са установени в е, ЕСЕ. Така че, според мен, ние трябва да дадем е, приоритет на европейския характер, а на не е, извън европейския характер. Също така, трябва да обърнем внимание е, върху върху, предава, върху предоставянето на обществените поръчки. Трябва също така да обърне внимание и на другите видове финансирания. По отношение на член 7 и етичната точка, не трябва да забравяме, че програмата се финансира от европейския накопладец. Следователно, европейца трябва да даде възможност. Трябва да има възможността да финансира проекти, които се озовават на етични правила, но съответно да бъде информиран и за контекста за използване на съответните инструменти. Не трябва например, да финансираме оръжия, които след това ще се продават в Йемен или в други страни. Така че яснота трябва да бъде дадена също на данакоплатеца. По член 29 по отношение на експертите не може списъка с експертите да остава тайн. Не, тук също трябва да има повече демокрация, повече прозрачност. И накрая, господин председател, смятам, че да финансираме подобни проекти, е хубаво и трябва да финансираме проекти, които остават в Европа, а не да финансираме проекти на субекти, които не са установени в Европа. Ако спазим това, смятам, че нашите цели ще бъдат много по-амбициозни и ще отговорят на очакванията на накоплаците, които ги финансират. Благодаря. Thank you very much, colleague. Благодаря, уважаеми колега. Господин Рике, Алде. Благодаря, господин председател. Говорим тук за доклад, който ще засяга следващият мандат. И знаем, че става дума за а, програма, която ще тежи на бюджета. Искам да благодаря на докладчика. А, докладът е доста качествен. А, ние сме съгласни по много точни, по много точки, но имаме и няколко резерви, разбира се. А, и слушах това, което каза моя а, колега Едуард по отношение на бюджета. Аз по-скоро съм щастлив, че имаме разделен бюджет Разбира се, по този въпрос ще имаме време да дебатираме. Ако трябва да се залепим само до а, някои а, преговаряния, ще имаме сигурно а, проблем. Сега, аз имам проблем с допустимостта. Сега, аз смятам, че говорим тук по-скоро за политически проблем, не за технически проблем. Говорим тук за суверенитет. Суверенитет за интеграция в е, Европа. Та по въпроса с допустимостта, не съм съгласен, че трябва да финансираме правни субекти, които не са установени, които са извън ЕСЕ. Сега знам, че има други велики сили, които имат способностите да правят научна и развойна дейност в военната индустрия и че тези велики сили могат да финансират компании, които са другаде. Например, полски власти, които могат да финансират предприятия, които се намират в САЩ. Сега не знам това наивно ли е или трябва да се плашим, но е, смятам, че може би не трябва да разширяваме допустимостта за хора, които са извън ЕСЕ е, защото тук се, е, от тук проистичат и други проблеми. И рентабилността, проблеми с интелектуалната собственост или, както каза някой, върху капацитета за износ. Да, аз съм съгласен да се правят проверки апостериори при износ на оръжия, например. Но ако си ако мога да си купя определени нож, например, за стриди и с него да кажем аз мога да нараня жена си, трябва ли в такъв случай да продаваме такива ножове? От друга страна обаче, аз поздравявам тук факта, че има цяла една глава и заделен бюджет за научно, научната дейност. Аз се присъединявам към Фразуаз Гростет, защото ние финансираме тук науч, науката, а науката е тази, която а, създава напредъка. Именно науката води до развитието на новите технологии, на революционните а, технологии и така нататък. Аз смятам, че не 5% трябва да, да заделим за революционните технологии, а 10%. Така че няма как да не сме съгласни с а, този процент а, за а, научната дейност. Спирам до тук а, по а, този въпрос. Имам и други забележки, но като цяло е, разбирам, че е, горе-долу е, имаме едни и същи идеи с докладчика. И ще е хубаво да имаме доста силна позиция тук. И се надявам, че тя ще бъде такава. Ще видим какви ще са резултатите от преговорите. Още веднъж ви казвам, става дума тук за политически въпрос, за въпрос на, суверен, за, на суверенитет. И това е важен доклад. Благодаря ви много, колега. Господин Селикиотис от ГОЕ. Ясно е, че Европейският фонд за отбрана е неразривна част от един по-общ план, стратегически план за Съюза и за отбранителната индустрия в Европа. Това е позиция, която се поддържа от докладчика. Считаме, че това е опасна политика и опасен аргумент, особено в сфера, в която се намираме ние. Ние имаме в близост доста огнища на войни. Ние сега обсъждаме бюджета до 2027 година. Можем да наричаме тези продукти не отбранителни, а по-скоро offense products. Πρώτη Ευρωπαϊκή Στρατηγική Βιομηχανία, ειδικότερα σε зона. Ние изнасяме а, такава продукция в държави от Близкия изток. Една четвърт а, от а, износа на оръжие от Германия е насочена именно към Близкия изток, а, към Сирия и други военни зони. Това води до смърт на десетки хиляди хора това предложение в нарушение на основите, върху които почива Европейския съюз. 41 член посочва, че всеки разход, свързан с браншове в военната сфера, не може да се финансира от Европейския съюз. Този фонд, според мен, нарушава договора. Ние ще предложим изменение да се отхвърли предложението за създаване на Европейския фонд за отбрана. Ще искаме тези средства да отидат по-скоро за развитие и за справяне с множеството социални кризи, пред които сме изправени. Ако Европейския съюз е, не спазва собствените си ценности и продължава да финансира войни, ние трябва сериозно да преосмислим е, ролята му в е, проекта за мир. От името на ИНФ госпожа Шавалия. Благодаря, господин председател. Целта да поставим акцента върху развитието на отбраната е нещо положително, както и факта, че трябва да купуваме изделия, които са произведени в ЕСЕ, а не от трети страни. Но въпреки това, ние смятаме, че не се достига целта. Целта всъщност е да има по-голяма свързаност, но не и да има автономност. Сега, ние виждаме, че се дава голям, голям акцент върху трети страни, като Турция, в членове 8, 85 и така нататък. Тази политика е в разрез с политиката, която визира Русия в изменение 11. Ние вече е, заявихме е, какви са приоритетите на структурното партньорство. Също така подчертаваме и е, необходимостта на, да работим с НАТО. Освен това, ние ще дадем чрез този фонд по-голяма важността на страни като Франция и които са по-напреднали. Благодаря ви, госпожо. Колегата Гайер има думата. Благодаря, господин председател. Аз не говоря в качеството ми на докладчик в сянка от групата на социалистите като германски социал-демократ. Е, в нашата група има критики към програмата за отбрана. И за това има различни нюанси. Съвсем накратко бих искал да се спре на няколко елемента, където има проблеми. Аз виждам, че Европейския парламент не е достатъчно включен в формирането на програмата до етичната оценка. Ние се ограничаваме само до предложенията, които постъпват от комисията. Не говорим само за износ на отбранителна отбранително оборудване. В германската политика това е горещ картоф и има рестриктивно отношение към него. Имаме сериозни затруднения на европейско равнище при одобряването на правила, които да са по-либерални по отношение на военно оборудване, което достига до кризисни золи, зони. Ние познаваме това от германската политика. Няма рамка за това, което се предлага. Има етични въпроси както и нещата опират и до стратегическата оценка на какво трябва да се наблегне. От друга страна, когато говорим за финансиране на заложените цели в други сфери на бюджета, тук за мен е особено трудно, ако искаме да се обединят различните оборудвания, с които разполагат. Е, това ще означава, че ще бъдат е, закрити работни места в е, Европа. Не ни е необходимо да има 30 вида танкове в Европа. Два са достатъчно, което означава, че някои от производствените мощности ще трябва да бъдат закрити. А какво да кажем за конвер... конверсията, за преминаване към други производства? Тук в тази програма не се споменава този въпрос изобщо. И на следващо място е една конкретна цел за трансгранично разходи в сферата на отбраната. Ние отхвърляме тази идея. Ние имаме сериозни затруднения да подкрепим създаването на подобен фонд. Необходимо е да имаме силен научно-изследователски сектор, който да предлага новаторски решения – в сферата на отбраната. И като цяло не сме доволни от правното основание, това, което предлага Европейската комисия, за мен не е убедително. Последните разговори, които имахме с тях, те казаха, че стратегическата автономност не е основната тема Колегите от левицата казаха, че имат въпрос дали това е в съответствие с договорите на Европейския съюз. Да, тук наистина се споменава стратегическа автономност. А не считам, че това е въпрос, който е залегнал в договорите за Европейския съюз, че отбранителното производство, производство на отбранителна техника в Европейския съюз ще доведе до стратегическа автономност. Все пак трябва да се спазва европейското законодателство. Благодаря господин Алексис от Генерална дирекция ГРОУ на Европейската комисия. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря на докладчика за проекто доклада за нас. Той върви по посока на предложението на комисията. Разбира се, ще има точки, по които ще трябва да дебатираме още, но сме удовлетворени от позицията на доклада. Ще поставя ударение върху два акцента, които са политически важни. Първата точка е свързана с участие на страни, които се контролират от трети страни. Предложението на комисията изтъква онова, което вече беше прието от Европейския парламент и съвета по отношение на проекта ИДИ-АДП, като се предлага разбира се, целеви да бъдат правни субекти, които са установени на територията на държавите членки, но няма да се финансират предприятия, които са с трети страни и които са установени в трети страни. Следователно, те по никакъв начин не могат да се възползват от финансовия принос на Съюза. Това, което ние предлагаме е предприятията, които са установени в ЕСЕНО, са контролирани в трети страни, да могат при определени условия да се възползват от парите на фонда. Ние искаме да поддържаме тази гъвкавост. Гъвкавост, която може да подпомогне за конкурентоспособността в Европа, но искаме тази гъвкавост да бъде много строго проследявана. Ние смятаме, че това ще доведе до баланс и следователно ще, ще бъдат, ще влезнат само предприятия, които са установени в ЕСЕ. По отношение на втората точка, управлението на програмата, става дума тук за управление на програма в рамките на научната и развойна дейност, която се основава на договора за функциониране на Европейския съюз. Говорим тук за създаването на истина, на истинска отбранителна индустрия за ЕСЕ. Ето защо ние трябва да останем в, да останем в рамките е, на е, ЕСЕ, т.е. ЕСЕ да може да е, прави проверки и да даде Е, значение на комитологията. Комитологията е много важна за подготовката на заседанията. Ние трябва да поставим акцента върху приоритетите, особено в рамките на CDP. Ние трябва да се позовем на е, експертизата на Европейската агенция на отбраната и другите. Не трябва да се прави микс между отговорностите на европейско равнище и отговорностите на държавите членки. Трябва да запазим същия баланс, който е запазен в EADP. Благодаря, господин председател. Ние сме на разположение на докладчика, за да продължим съвместната ни работа. Благодаря ви много. Най- сега бих искал да дам думата на докладчика. Имаш го на френски, да извинявам. Имаш го на френски. Благодаря ви за тази дискусия. Всичко това е много обещаващо. Не можем да скучаем по изготвянето на доклада. Що се отнася до бюджета, до етиката, експертите, участието на трети държави, всичко това са спорни въпроси. Разбира се, трябва да разгледаме в по-широк план някои теми. Бих искал да се фокусирам върху участието на трети държави. Тук бяха споменати неща като европейска стратегия, стратегическа автономност, множество експерти, сред които и френски, които се занимават с този въпрос. посочва, че това е нещо, което ще гарантира повече сигурност в Европа. Предвижда се също участието на европейски предприятия съвместно с стратегически партньори. Ние бихме искали да се сътрудничим с САЩ, както и с Великобритания. Дори и след Брекзит, ние бихме искали Великобритания да бъде наш важен партньор. Някои съмнения бяха изразени. Колегата от Германия подчерта, че неговата партия е против увеличаването на средствата за отбрана. Може би партията ви е на такова мнение, но не и правителството на Германия. Има някои ограничения, които са наложени в Германия голямата коалиция е изнасяла повече оръжие от всякога преди към кризисни райони. това се отнася и до вашата партия. Това ограничение, тези етически въпроси са доста спорни, доста чекотливи. Трябва сериозно да се помисли върху тях. И тук трябва да отчитаме ефикасността на програмата, целта на която е да се подсили този бранш, както и възможностите за отбрана на Европейския съюз. Всичко това да се съобрази с други изисквания. Нека да спре до тук. Председателят, благодаря ви. Бих искал да благодаря на докладчика, както и на докладчиците в Сянка. Що се отнася до крайния срок за внасяне на изменения, това е 12 септември. А останалите срокове ще бъдат установени на по-късен етап. Преминаваме към 11-та точка. Доклада на госпожа Кюнин ще ни представи информация за мисията в Норвегия. За съжаление, госпожа Вирконен не е тук. За това ще трябва да отложим разглеждането на тази точка за 24 септември. Имате ли нещо, което искате да кажете по работата ни? Ако не, ще се видим отново на 19 септември в, в Страсбург Тоест, следващата седмица ще проведем много важна среща, тъй като ще обсъдим рамковата програма. Не разполагаме с много време за тази цел. Моля ви да имате това предвид. Следващата седмица в Страсбург в понеделник вечерта ще проведем заседания. Благодаря ви. Ще се видим след една седмица, може би и малко по-рано. Благодаря ви за участието.